И предлагам да започнем тази сутрешното заседание. По повод заседанието на координаторите от вчера беше одобрено предложението се изготви доклад по упростяването на рамковите програми за научно-изследователска дейност, по която водеща е Комисията за индустрия. От е, докладчик ще бъде ad oggetto sempre la stessa commissione. Raut. освен това, е, по извеждането от експлоатация на ядрените инсталации в новите държави членки беше одобрен за докладчик господин Маринецко. Одобрихме и проекта за въпросник за новите кандидати за а, Сметната палата, както и календара, който можете да видите до, от юни 2010 до юни 2011 година Ласенда от Социалистическата партия прие да бъде е, докладчик. Също така приехме график за одобряване на новия отчет на Сметната палата, който ще бъде, който ще бъде представен официално през ноември. На 9. На 5 октомври се предвижда посещение Сметната палата. Всички депутати от комисията могат да заявят интерес за участие, така че да можем да организираме посещението. Освен това, одобрихме окончателната програма а, на делегацията, която ще посети Харватска, както и календара, графика за а, доклада за освобождаване от отговорност на Европейския полицейски колеж за 2010 година. Започнахме също така да организираме посещението на делегацията в Унгария, като вече означихме кои от комисията ще участват. Господин Респинто, по желание на господин Оди, реши да поиска на правната служба проучване за възможностите за контрол от страна на парламента върху другите институции. Координаторите частично одобриха искането на господин Ривелини да се обърне към правната служба за консултация по отношение на предложенията за изменение на финансовия регламент. окончателното гласуване по освобождаване на, от отговорност на света също беше обсъждано и беше при... също така прието да се отпращат покани при освобождаване на отговорност на всички институции. Беше изменен и графика на комисията, графика на заседанията, който ще бъде изпратен на всички чинове на комисията. Това са съобщенията от заседанието на координаторите. Ако нямате някакви специални коментари или бережки, предлагам да преминем към следващата част, т.е. централната част от днешното заседание съвместно изслушване с Комисията по бюджета на Европейския парламент – посветено на преразглеждането, изменението на финансовия регламент. Преди всичко искам да благодаря на всички участници, които са дошли тук тази сутрин. И веднага бих искала да подчертая колко е важно да посветим едно такова заседание на изменението на финансовия регламент. Защото той не се отнася само до техническите аспекти. Това е изключително важен инструмент за институционалния и политическия живот на Европейския съюз и неговите институции и в крайна сметка е важен за всички. И още е по-важен е днес, когато в Европа знаем, че някои от държавите членки преживяват тежка финансова криза и обществените фондове, парите на Европейския съюз трябва да бъдат запазени, да се, за да се гарантира економическото развитие на Европа, да се борим с безработицата и е, да направим така, че да не се повтаря тази криза, която се дължи на неспособността на една класа от ръководители на финансите да управляват и знаем, че Европейската сметна палата е, сигнализира за случай на злоупотреби, измами при управлението на публичните финанси, на парите на Европейския съюз. Освен това, този финансов регламент има важна политическа функция, а именно да се проверяват разходите и печалбите, разходването и ползата от европейските фондове, които дали те се използват ефективно, какъв тип обществени проекти се, се, финансират, уместно ли е да се финансират или не, защото много често се отпуска средства без, за проекти, които нямат никаква политическа или социална стойност и се харчат парите на, депо, на дънакоплаците. Друг важен а, аспект е да, на, на това заседание да намерим а, правилния баланс между упростяването на правилата, намаляването на бюрокрацията, която непрекъснато се изтъква, когато се разговаря с нас, с засилването на контрола. А, знаем, че е, е, е, е трудно да се съчетаят тези две задачи, намаляване на бюрокрацията и засилване на контрола, защото крайна сметка целта, която сме си поставили, това е нула, нулева дел, толерантност към злоупотребите с публичните пари <clears throat> и засилване на прозрачността и ефикасността в разходването на европейските фондове. Това още е по-важно след влизането в сила на Лисабонския договор – който засили правомощията на парламента в областта на финансовия контрол. Затова предложението на комисията от миналата седмица а, е интересно и И една от темите, на които трябва да обмислим днес във връзка с това предложение, е как да подобрим контрола от страна на комисията, контрола от страна на ОЛАФ. Ние вчера обсъдихме тези теми с комисара Шемета и заявихме, че нашата комисия много държи на укрепване на ролята на ОЛАФ. И е, друг факт, 80% от европейските фондове се управляват от е, държавите членки и затова е много важно да се гарантира ефективното им управление от държавите членки и от е, регионите, като в крайна сметка все пак и отговорността трябва да пада и политическата отговорност и на комисията. Една централна тема, която трябва да обмислим е отговорността на държавите членки. Комисарят Шемета не ми отговори вчера на този въпрос за злоупотреби в държавите членки, а именно какво възнамерява да направи Европейската комисия, когато някои държави членки продължават <clears throat> да извършват сериозни нарушения в разходването на публичните, на обществените пари, <clears throat> какви мерки ще бъдат взети срещу корупцията и проникването на организираната престъпност в тези държави членки, какви санкции предлага комисията спрямо такива дър, държави членки. Ние сме комисия за бюджетен контрол и смятаме, че трябва да се въведе национална декларация за управление, която да се подава от държавите членки, когато не се спазват нормите и задълженията. Декларация за принципите за сега има, но ние имаме право да настояваме за едни ясни, точни правила в разходването на на публичните финанси, защото това не са пари на европейските институции, това са пари на всички данъкоплаци. И ефик... Ефик... Тези... доброто разходване ще се мери по ефикасността и прозрачността, които гарантираме. Искам да благодаря на всички участници. Сега давам думата на заместник председателя на бюджетната комисия, господин Хаук. Благодаря. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen des Haushalts. Благодаря. Добре дошли от името на бюджетната комисия. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Това изслушване, което ще проведем днес съвместно с Комисията по бюджетен контрол, има всъщност за цел да подсили нашата роля относно бюджетния контрол. Бихме желали да изслушаме няколко препоръки и евентуално, ако се наложи, да променим първоначалното предложение на комисията. Целта е да имаме позитивни резултати, по-положителни, по-ефективни спрямо това, което имаме за момента. Относно това, което а, ще говорим днес, е, ще говорим за упростяването на финансовия регламент и ще искаме средствата да бъдат харчени а, добре и по-бързо, по-ефективно. Комисията по бюджетен контрол и Комисията по бюджета а, има нуждата да изгради ясна рамка. И, и също така, целта е да а, харчим средствата както трябва, правилно. Комисията беше представила документ, в който поне половината от него беше променен спрямо първоначалните предложения – Предполагам, че ще има и други изменения. И в предложението на комисията ние прилагаме метода на преразглеждането. Говорим за право на инициатива и, и съответно комисията тук ни представи промените в правилника в три части. Комисията направи промени според това, което беше изисквано от договор от Ница. След това направи нови промени, тъй като трябваше да се изгради службата за външни отношения на Европейския съюз и накрая направи нови промени и ни съобщи, че става въпрос за упростяване на финансовата рамка. Тези три действия се осъществяват едновременно защото трябва да действаме по Лисабонския договор. След като имаме промени в един договор, трябва да видим как това ще се отрази на настоящите процедури. Та, как ще се осъществят всички тези процедури в новия договор? Едновременно с това не трябва да изпускаме и общото глобално виждане върху нещата. Мисля, че това е желанието на комисията. И съответно предполагам, че комисаря ще ни съобщи последните информации в това отношение. И Мисля, че всички тези точки в дискусията трябва да бъдат разгледани. Ако обаче съветът не желая подобни дискусии, мисля, че няма да се осъществи промяна на финансови регламент. Поне не в насоката, в която иска да отидем комисията. Така че а, виждате, че има наистина много още какво да се направи и относно финансовия регламент. И това, разбира се, обяснява съвместното ни заседание тук с Комисията по бюджетен контрол. Изготвихме това заседание, организирахме го, давайки си сметка за залога. И тук имаме както представители на неправителствени организации, така и експерти от различните държави и членки и самия комисар Левандовски, а също и представители на Сметната палата. Разбира се, те също ще участват в дискусията. Ще започнем веднага с презентацията на комисария по бюджета Януш Левандовски. След това ще дадем думата на трите експерти от неправителствените организации. И след това ще има разискване. и ще имате възможност тогава да зададете своите въпроси. Комисаря счита, че идеята не е блестяща така да разделяме работата, но все пак мисля, че ще трябва да все пак да дадем думата, за да могат и те да се изкажат по бъдещите промени в финансовата рамка. За това ще дадем думата за въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Действително, традицията за дискутирането на такива много сложни промени, които се провеждат във формата на публично изслушване, е добра традиция. Така че бих искал да изкажа своята благодарност. Благодаря и на службите на комисията, защото зная, разбира се, колко много вашите комисии са е, извършили по отношение подготовката на всичките документи, основните регламенти и промени. Вече за трети път разглеждаме тези документи. Първо корекцията за Лисабонския договор, след това на второ място службата за външна дейност – и съответните промени, свързани с регламента за длъжностните листа. Тригодишният преглед на следващ етап изисква от нас да изправим този преглед на всеки три години. Ще вземем, разбира се, решение дали задължително трябва на тригодишен период да правим този преглед или не в хода на нашата работа. Що се отнася до календара, да, наистина миналата седмица бе предоставен документа, но вашия календар на практика води нашия е, календар. Е, крайният срок беше тази седмица, така че отчитате необходимостта от консултации между отделните служби. В крайна сметка миналата седмица се стигна до споразумението в колегиума и в крайна сметка можем да говорим сега по тези въпроси. Но да преминем по същество. Важно е да знаем, че основните промени са факт и те се основават на публични консултации 2009 година бяха зададени 12 въпроса и получихме много отговори основно свързани с опростяването на различните ползватели, които са от по-малък мащаб. Но имайки предвид процедурата, можем да очакваме че става дума за набор от правила за следващата финансова перспектива, която ще действа от 2012 година нататък. Но това наистина е основополагащото, основното казва ни се по този начин как и колко ще бъдат промените, какви са правилата, които ще ни водят при изпълнението на бюджета. Разбира се, в центъра на нашето внимание са тези въпроси, правилата за правилника за прилагането и финансовия документ. Но това не е всичко. Нашият опит сочи, че така наречените секторни специфични правила са най-важни за ползвателите. И там може да се е, наистина получи отклонение от буквата и духа на финансовите правила и закони но нашата, нашия документ е на практика нещо като финансова конституция на Европейския съюз. Това поне е нашата цел. Сега, да преминем към основните цели на направения преглед. Наистина сериозна работа бе да се направят е, редакция и да се прегледат всичките тези а, е, около 120 члена а, е, от целия регламент. Става въпрос за три основни аспекта на редакцията. На първо място опростяване, на следващо място левериджинг и събиране на ресурсите, защото ние сме убедени, че бюджетните ограничения са също толкова значими за нас а, в момента, но те ще бъдат значими и за в бъдеще, по същия начин както и задлъжнилостта и леверинджинга са изключително важни а, също така в нашите а, сегашни и бъдещи планове. И третия аспект е, е усъвършенстване и задълбочаване на а, отчетността Както знаете във вашите два, две комисии, информацията е абсолютно пълна, почти 80% от а, отчетността всъщност се осъществява на практика на ниво държави членки и това е много важно по отношение всичко онова, което имаме предвид декларациите за достоверност и тяхното усъвършенстване. Но сега нека да разгледаме най-напред опростяването. Мисля, че това а, на практика може да се оприличи с една а, революция в мисленето. Сега какво се правеше? Правеше се проверка на а, фактурата, т.е. отчитаме по-скоро входа, отколкото изхода. А това, което трябва да променим е начина по който действаме, за да можем да видим резултатите, така че да фокусираме вниманието си върху резултатите, върху изхода. Това не е просто един лозунг за промяна на нагласите и начина на мислене за провеждане на одита и начина по който подхождаме към финансовия регламент. Тук става въпрос за, за различните суми, общи, различния мащаб на разходите, твърдите ставки. Всичко това трябва да бъде опростено. Не, наистина необходимо е да се задраска, да се премахне идеята за максимален прак на еднократното плащане. И не, Необходимо е да се отчетат също необходимите промени в отчетността, които трябва да настъпят, когато говорим за финансова дейност и счетоводна дейност на ниво дружество. По-нататък, Имаме информация, че много ползватели всъщност е, е, застъпват принципа на класическия подход – а когато става въпрос е, за заплатите и отчитането им, тогава вече можем да направим съответната препратка към режима за а, реалните разходи. По-нататък. Това също е резултат на направеното проучване, което сега искам да споделя с вас. Вече не е необходимо да се създава отделна сметка за предварителното финансиране. Тук става въпрос за възстановяване на лихвата при предварителното финансиране, свързано разбира се и с печалбата. Тук няма да навлизам в подробности. Важно е във всеки случай да отчетем онова, което получихме като информация от общественото проучване. По-нататък, праговете. От 25 на 50 хиляди се променя а, гранту, размера на а, грантовете. Това е, е един факт, който трябва да се има предвид. Разбира се, ще се направи нужната промяна и на праговете при обществените поръчки. По-нататък, Отделни правила ще има също така и за самите средства, които се предоставят в хода на търговете всичко това отново подчертавам, е свързано с е, направеното проучване, имайки предвид и кризата, в която в момента се намираме, означава, че ние трябва да продължаваме да търсим нови и нови източници. Трябва да ги съберем. И една идея е създаването на а, тръстови фондове на европейско ниво, които да предоставят до 50% от средствата, но разбира се, след това трябва да имаме предвид начина по който те ще се управляват. Господин Бокрош, можем да посочим и банката, знаете много добре този въпрос. Понякога управлението в банковата сфера не е така а, прозрачно, както бихме желали. Ние трябва да сме в състояние да създадем свои фондове, които, разбира се, ще бъдат основно използвани при а, извънредни а, ситуации. И по този начин ще може да се подпомогне финансовата система на Европейския съюз. Необходимо е, разбира се, да има и по-добро сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Е, знае много добре е, каква е ролята и в европейското семейство. Е, така че е необходимо да имаме ясни процедури и разбира се да се отчете ефекта на левериджера на следващия етап формите, новите форми на публичен частен, публично-частните партньорства. Вероятно ще се предложат и нови форми, които могат да функционират на основата на националните а, е, нормативи, а, е, които са най-добре познати в отделните държави членки. Какво е, е от интерес за институциите? Очевидно възможността, между всичко друго, за заеми за придобиване на сграден фонд, например. Поне моят опит сочи това от работата ми в парламента. Изключително важен е този аспект, когато става въпрос за придобиване на недвижимо имущество, а тук става въпрос и за економии, разбира се. По-нататък, как можем да постигнем по-добра отчетност? Труден въпрос имайки предвид различните режими в държавите членки. Но както вече бе подчертано от е, председателя на Комисията бюджетен контрол и е, заместник председателя Комисията на на Комисията по бюджет, изключително важен е аспектът, свързан с управлението и европейските фондове. Напълно разбирам, както и комисар Шемета съм убеден, е, е изключително убеден, че от една страна стои въпроса свързан с най-добрия начин за разпределяне на средствата на данакоплаците, от другата страна обаче става въпрос за съответните отговорности. По-нататък структурите, федералните структури са друг аспект, свързан с е, политическите декларации. Опита, например, в областта на селското стопанство може да бъде използван тук и агенцията, съответната агенция. По разплащателните органи всъщност трябва да издават официални декларации за достоверност, които трябва да посочат а, извършения независим а, одит, след което държавата членка, разбира се, трябва да включи всичко това в своя доклад, свързан с а, управлението и да се направи необходимата декларация за управление на средствата. Трябва, разбира се, да отчетем факта, че съществуват различни режими и различни отговори се получават съответно от отделните държави членки. Ето това е един аспект, който не трябва да забравяме. Това е нещо много важно, свързано с дейността на разплащателните агенции. Позовавам се, например, на агенцията селско стопанство, но става въпроси за кохезия. По-специфичните въпроси разбира се, които са изключително важни от гледна точка и на парламента и сметната палата, е яснотата на предварителното финансиране. 2009 година този въпрос е много ясно повдигнат и всичко това води до изискванията за ясни правила на предварително финансиране. Мисля, че това е разбираемо. Имаме някакви проблеми, свързани с обяснението на допустимия риск от грешка. Това не означава толерантност към грешката но зная, наистина, проблем е да се обясни тази концепция. Всичко това се извършва в хода на и е, един непрекъснат диалог и с сметната палата, е, разходите, ползите, анализите показват, че да създадем различни нива. Сега се говори за 2%, но не, не бива да надвишава 3%. Наистина има различни области, дори и е, цената на контрола и на одите понякога е толкова голям в сравнение с ползата от контрола, че трябва да въведем именно а, е, концепцията за а, е, оценка в съотношение разходи-ползи, когато изпълняваме тези програми. Разбира се, това не сме го измислили е, ние. Това е част от постигнатото съвместно с останалите е, институции. Какво следва? Е, законодателната процедура вече е факт, промяната в нея, е, парламента и новата му роля, службата за външна дейност, правят се е, прегледи на регламента и след приемането на финансовия регламент се приема, разбира се, и съответните правила или правилник за неговото а, приложение. Всичко това означава, че документите трябва да бъдат готови и а, до 2012 година всичко трябва да бъде подготвено. Това са основните правила, които трябва да спазваме в нашата а, програма. Това са едни основни правила, които ще ни ръководят в следващата финансова перспектива и те ще ни дадат ясна информация по какъв начин ще продължи процедурата. До средата на 2011 година се надявам, че ще бъдем напълно наясно с правилата и разпоредбите, които ще разпишем за следващия период от 2012 година нататък. Благодаря ви. Ähm, Благодаря, господин комисар. Мисля, че бяхте достатъчно конкретни, така както го поиска господин Мажистрис. Дадохте конкретни примери и сега ще изслушаме тримата експерти от различните НПО-та. Първо Марк Мичел – от службата за доброволци в Лондон. След това госпожа Изабела Тод от Кордейд. И накрая професор Марко Матила от Финландската академия. И така, господин Мичо, имате думата. След това ще проведем дискусията, за която говорихме. Добро утро, благодаря за дадената ми възможност да участвам в изслушването тази сутрин. Името ми е Марк Мичел и работя за НПО в Обединеното кралство. От 1997 година участвам в различни инициативи, свързани с европейските фондове. И както в Великобритания, така и в транснационални проекти. Така че за това съм тук, да се опитам да ви кажа поне малко за това, което съм а, видял, което съм научил. Докладът, който изготвяме, идва от три основни източника. Е една мрежа, която е, участва в разпределянето на структурните фондове от 1996 година. Също така втора, втора мрежа, която работи с по-засегнати групи, като младите, безработните и други там ни помагат над, над стотина НПО-та и а, специално там сме, сме подпомогнати и от други НПО-та, примерно в източна Англия. Работим както с национални регионални фондове, така и с централизирани фондове от Брюксел. Опитваме се да видим как те трябва да бъдат разпределени на национално ниво и а, в Обединеното кралство протече вече процедура за преразпределение на националните фондове и много от организациите, които се ползваха от тези фондове, вече бяха засегнати от финансовата криза. Европейското финансиране стана още, по -финан... още по-атрактивно и приоритетите, националните приоритети в бюджетно отношение бяха определени според вътрешното търсене – и според разпределението и на националните фондове. Няма обаче един единствен източник на статистическа информация относно разпределението на фондовете в Обединеното кралство. Имаме децентрализирана програма, в която основните оператори по фондовете всъщност са местните власти, но нито една от тези организации не разполага с цялата информация, която всъщност трябва да бъде предадена на Европейската комисия. В Шотландия, Уелс и Северна Ирландия си има специфични местни програми, които също се управляват на местно ниво. И е, дори Европейският социален фонд а, си има местни и социални движещи сили и пак се разпределя по специфичен начин в Шотландия, Северна Ирландия и Уелс. В зависимост от различните пазарни изисквания. НПО-тата участват много активно в разпределението на средствата. Също така, в Северна Ирландия има национални програми, в които участват други НПО-та – 649 милиона, това е всъщност сумата по структурните фондове, които се разпределят в Великобритания. И ние предлагаме както техническа подкрепа, също така и подкрепа за иновационните програми, но останалите програми са съфинансирани от други по-малки организации, като например национални департаменти и също така национални агенции. В всичките региони се опитваме да имаме смесено финансиране от различни източници и има също така някои, макар и по-малки договори, които са следствие на обществени поръчки. Първото, което се опитваме да направим, е да имаме ясни инвеститори в отделните сектори. И понякога, ако оставим нещата само на частните партньори, нещата биха станали твърде рискувани. И първоначалните инвестиции, чисто финансови инвестиции, могат да бъдат много, много сложни. Господин Мичел, казва председателката, бихте ли намалили, защото преводачите не могат да превеждат с такава скорост? Също така, организация третия сектор понякога изключват някои по-чувствителни групи от населението. И европейско наблюдение, свързано с програмите от 2008 година, подчерта, че наистина има специфики, които не винаги отговарят на изискванията на сектора. Ясно е, че основните участници в тези програми всъщност са малко наброй частни партньори те имат специфично ангажиране и специфични е, изисквания за печалби. И за да имат такива печалби, те трябва да имат ясно насочени е, целеви клиенти. Анализът, който се проведе между юни 2008 и 2009, показва, че този трети е, сектор всъщност получи на 25% от е, споделеното финансиране. Докато за частния сектор имаме 31%. И а, 35% е, от цялото финансиране. Но малък брой организации от третия сектор работят също така и в околната среда. 12 организации всъщност са заели над 40% от различните договори. Има също така една обща тенденция за намаляване на броя на тези поръчки, на тези договори. И в Шотландия, например, се продължи финансирането на база доброволчески инициативи. Не е такъв случай в Англия. Наблюдаваха се различни трудности, липсата на допълнително финансиране, най-вече в техническата помощ, се оказа голям проблем за много части на Обединеното кралство. Системата на фин... съфинансиране също а, се оказа начин да се позволи повече гъвкавост, например, чрез отпускането на единични, еднократни суми някои региони като че ли се справят по-добре, но други като че ли всъщност не успяват, най-вече заради обезкуражаването на малките региони за участване в проектите. В Великобритания има 9 региони, в които се правят, се разработват симулации различни на кандидатстване по проекти. Идеята е да се насърчи иновацията, да се стимулират предприятията и също така да се осигури устойчиво развитие. Относно ангажиментите на НПО-тата, има малък наброй положителни постижения, например в ЕСЕКС, където има напредък относно строителството на социални жилища. И също така, подобряване на услугите за младите в градовете. Определено има голяма, получаваме голяма помощ от различните европейски фондове. Те се използват най-вече за капитални инвестиции – и повечето, повечето организации използват фондовете за ключови услуги, които се предоставят на потребителите. Но понякога процедурите по кандидатстване се оказват голяма пречка. Най-вече, що се отнася до периодите в различните финансови години. Що се отнася до децентрализираните фондове, нещата не са се променили особено от последния доклад. Може би е малко по-лесен достъпа до тях и може би са малко по-адаптирани. Но различните характеристики на агенциите трябва да бъдат променени, за да се повиши всъщност удовлетворителността но от тези фондове и тяхната употреба. Ам, проблемите, свързани с процедурите, бяха докладвани на комисията и национални експерти участваха в програмата, за да оценят доколко тя функционира добре. И това е част от ролята им. Те участват в изработването на устойчиви адаптирани проекти. Над 90% от а, кандидатстването вече е успешно. По достъпа до фондовете на комисията, това се оказа всъщност най-трудното, защото агенциите почти не успяват да, да, си, да спечелят тези фондове, ако нямат присъствие в Брюксел. Формите за кандидатстване, формулярите се оказват много трудни а, понякога езикът, на който трябва да се представят, а, а, също представлява проблем. Времето, което отнемат, а, също е проблематично и много често а, хубави проекти се провалят. Понякога се изтърват различни възможности заради това, че сроковете за подготовка, които са отпуснати, са много кратки. Например, понякога се дават 12 седмици за, за кандидатстване. Нашите организации също биха желали да могат да участват повече в европейското финансиране защото иначе неправителствените организации не биха могли да участват в различни транснационални проекти. Тези проблеми определено а, а, правят така, че хубави проекти да бъдат оттеглени или да пропаднат заради не а, на време попълнените форми. И в заключение, Финансирането на Европейския съюз всъщност е много важно за неправителствените организации във всички държави членки, включително и Обединеното кралство. Принципа на субсидиарност, който означава поемане на отговорност за структурните финансирания в държавите членки, означава, че то, че ще имаме още повече цели преследване на европейско ниво. Стратегията за 2020 година цели специфично пазара на труда. Предполагам, че ще има много повече заинтересовани частни предприемачи, които ще искат да инвестират. И това може само да зарадва неправителствените организации, които участват в разработването на пазара на труда и тези, които са изключени, така да се каже, от него. Като цяло, резултатите все още не са напълно удовлетворителни, но много често също, ако подобрим тези тези структури, бихме могли да улесним много работата на неправителствените организации. Всички изисквания трябва да бъдат по-пропорционални и също така да се въведат изисквания спрямо националните стандарти. Относно централизираните фондове, бихме могли да въведем специфичен формуляр за кандидатстване, който всъщност ще помогне неправителствените организации. Относно тези централизирани фондове, имаше и други въпроси и други проблеми, които бяха а, споменати от различни НПО-та в, и в Брюксел. При все това, при първото изготвяне на регулацията, като че ли нещата са подобрени и ще трябва и се работи в, в а, насока упростяване на формулярите и на процедурите. Благодаря ви. Благодаря, господин Митчел. Запознахте ни с цял обхват от е, приложение на, на финансовия регламент и освен това е, ни показахте, разбира се, е, много интересни неща, свързани с европейската страна на въпроса, но освен това ни го говорихте и за нещо много интересно, свързано с бъдещето а именно факта, че финансирането от Европа подпомага страните тогава, когато има проблеми на национално ниво. И сега следващият оратор, госпожа Тод, много ви моля да спазите 10 минути за изказване. Благодаря ви. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам да се крат тия е моето изказване, което е на разположение на всички. Казвам се Изабела Тот, работя за Холандската католическа организация Помощ и е, развитие. Говоря днес и от името на групата Конкорд на която представлява 24 платформи национални, 18 международни мрежи и 1600 НПО-та в Европейския съюз. Ние работим в диалог с европейските институции и организациите на гражданското общество. Общото финансиране при нас е около 7 милиарда евро година, на година и около 25 милиона европейски частни донори подпомагат е, работата на нашите членове. Ние много се радваме, че днес имаме възможност е, да говорим по отношение на реформата и дали тя доведе до намаляване теглото за НПО-тата при е, прилагането и развитието на политиката за развитие. Ние, разбира се, се консултирахме 2009 година а, с нашите членове, особено тези, които работят а, в областта на работната група по отпомагане за развитие и помощ на Конкорд. Първо, НПО-тата наистина отчитат необходимостта от финансов регламент, който показва възможността за прилагане на добри практики и ясна отчетност. Наистина, изключително важно е това от гледна точка на дънакоплаците и разбира се, общностите, на които ние служим като НПО-та. Все още обаче НПО-тата отчитат, че има някои административни пречки, които са сериозни при използването на средствата. Разбира се, контрола е много важен проблема с е, комисията Сантер е, е факт, но това не бива да спира отчетността. По-нататък, прегледа на финансовия регламент не означава, че трябва да се увеличи административната тежест за НПО-тата, защото това не непременно е, води към увеличаване на рентабилността по-малко бюрокрация очевидно би помогнала в тази насока. И а, разбира се, новаторството и творчеството в сектора също може да се подпомогне с по-облегчен административен правилник. Важно е да има, разбира се, ефективност, важно е да се спазват правилата, важно е всичко това да има еднаква тежест. По-нататък, имайки предвид приемането на договора от Лисабон, знаем, че финансовия регламент трябва да бъде адаптиран за изпълнение на бюджета в новите условия и да се включи мандата на външната, службата за външна дейност. Конкорд подкрепя наблюдението на Сметната палата в мнение номер 4, мисля от април имайки предвид значимостта да се запази отчетността, отговорността и качеството на финансовото управление. Бъдещите структури на европейските институции наистина трябва да имат още по-голяма ефективност при изпълнение на своята дейност и спазване на своите задължения. Всичко това е много важно, имайки предвид факта, че Европейската комисия управлява делегирани средства за развитие и имайки предвид директното прякото финансиране на местните организации в тази област. Имам предвид развиващите се страни. Няколко бележки по финансовия регламент и правилника за изпълнение. Набързо ще ви запозная с тях, ако ми позволите. По отношение на грантовете, като цяло, сегашната система за поканите работи добре и е, доста е, добре работи самата система. Всички организации може би нямат партньори конкретно в развиващите се страни, но системата им позволява да работи. През 2009 е, година, последните месеци, ние имахме една публикация по отношение на работните програми и е, планове. Е, обаче, както вече се казва в е, съответните материали, миналия юли имаше е, известни е, несъответствия, които продължават да пречат изпълнението на програмите. Конкретните приоритети трябва да бъдат предварително публикувани, за да може съответно при кандидатстването те да им се имат предвид. По отношение на а, участието и, и подпомагането в а, натура. Е, много е, е важно да се подкрепят всички недържавни участници, включително организации от е, държави, които не са и членки, или държавите от новите държави членки на Европейския съюз. Изискването наистина е много важно, именно изпълнението на периода на програмния период трябва да съвпада с изискването. По отношение на безвъзмезната помощ, която се предоставя в зависимост от изпълнението. Ние не подкрепяме а, идеята за еднократна сума. Системата за отчитане. А, според изглежда, че общата сума а, всъщност подпомага и облегчава а, провеждането на проектите. Но всъщност не точно така стоят нещата. А, необходимо е да има пълна отчетност на всичките разходи, а също така да се има предвид и справедливото им разпределяне. Наше, наше мнение е, че еднократната сума всъщност не може предоставена по този начин да гарантира тези неща. По-нататък, следващия въпрос е свързан с плащанията за крайен резултат. А, тук има възможност за интерпретиране, особено когато става въпрос за така по-меките проекти за развитие. Има рискове, които са свързани с оттегляне на НПО-тата от работа в изключително трудните области. Свързаните пред препоръки дават възможност също така да облегчат а, управлението. А, особено когато може да се гарантира, че а, ос, по, по време на провеждането на проектите трябва да има наистина ясни документи, които доказват разходването на средствата и всичко това да бъде обобщено в окончателния доклад по проекта правилото с идеална цел. Отново тълкуването на, този, на това правило е важно и ние бихме искали да отстояваме въпроса свързан с гъвкавостта. По отношение на прага за малките а, грантове, а, Нашето мнение е, че е необходимо да има за много ниските а, е, малки грантове подобен прак, за да може в крайна сметка да има ясен принцип, който да се спазва, свързан с равнопоставеността. Каскадното разпределяне на грантовете, отговорността според нас ще бъде много важно. Може да се освободи малко ограниченията по отношение на третите партньори, местни партньори, за да може да се намери точния баланс по отношение на обема на проекта. Много от тези организации обаче не се квалифицират наистина като а, истински партньори и това може да има сериозно значение за самата дейност финансовите досиета и комисията. Ние мислим, че лихвата, която се получава, може и трябва да бъде използвана за проектни цели, защото по този начин се подпомага изпълнението на цялата дейност. Трябва да отбележим, че Ползвателите също така а, би трябвало да а, имат а, участие в това предварително финансиране. Знаем за процентите, 90% от общия грант е а, е прага. А в случая за помощ, европейска помощ, там прага е 80%. Предварителното финансиране и гаранциите. Необходимо е да има начин по който да се контролира риска. Може да има револвиращ е, фонд или фонд, който може да попадат 5% от всеки проект, в крайна сметка, в хода на проекта, за да може да се покрият евентуални рискове, свързани с, например, банкротирането на а, е, ползвател или, или нещо подобно. Сега мисля, че ми остава малко време, така че съвсем кратко, ако може да, да кажа няколко думи за документацията за кандидатстване. Процедурите, разбира се, са ясно разпирани, разписани, описани са в съответните документи. Мисля, че наблюденията са много релевантни и съотносими. Като цяло, мисля, че процедурите са подобрени драматично през последните няколко години имайки предвид регистрацията и процедурата. Два етапа е процедурата. Първо предварително, след това пълното предложение и разписан документ за кандидатстване според нас е много добър подход. По този начин може да се подготви разумното предложение. В някои от търговете има малко различно по, подход, но Конкорд отново иска да каже, че е необходимо да се прилагат рестриктивните процедури като цялостно основано правило. След като имаме предвид всичко това, мислим, че нещата върват в правилната посока. Понякога обаче трябва много ясно да отчетем трудността за използване на електронните средства от някои от нашите а, партньори. Ние приветстваме направеното до сега и усилията на комисията за стандартизиране на формулярите, така че те да бъдат е, еднакви. Други препоръки от името на Конкорд. Обръщаме се към уважаемите е, госпожи и господа депутати и представители на комисията искам да кажа, че по въпроса за проблема, с който непрекъснато възниква, свързан с е, DCI и текущия е, текущия диалог, който върви по отношение на е, финансовия регламент влизат в противоречие. Тук има много какво да кажа, но много важно е ДДС и съответните разпоредби за данъчните изисквания да бъдат разгледани много подробно, защото 2010 година, януари, сега имаме предложението, но то трябва да се а, отчете, защото а, тук става въпрос за увеличаване на финансовия риск, ако се запазят сегашните разпоредби. Необходимо е да се направят нужните програми и да се включи възможността за прилагане на новия регламент със задна дата непреките разходи. Тук финансовия регламент нищо не споменава какво ще правим с валутните курсове. Изисква се да се използват съответно курсовете евро към техните валуди, обаче те на практика не съвпадат с курсовете, които прилагат банките в съответните държави. И тъй като се изисква е, да се използва един курс е, за отчетност, а пък друг курс на практика се прилага за изпълнение на проекта, всичко това води до разминаване в е, средствата, които всъщност са разходени и отчета за тях. Е, Конкорд счита, че финансовия регламент или правилника за прилагането трябва да има ясно разписани правила относно валутните курсове. Ние предлагаме да се използва действителния валутен курс като референтен. Е, механизма за арбитриране – свързан с управление на средствата. Необходимо е да се създаде независим, независим механизъм за арбитраж със съответните правила и когато се приеме, той трябва да бъде прилаган системно от всички служби. Почти приключвам в заключение. Като се върна отново до въпроса дали наистина последната реформа има ефект при намаляване на административната тежа за НПО-тата, ясно е, че дори имайки предвид няколкото преработки на финансовия регламент, все още има доста аспекти, които осложняват ежедневната дейност на НПО-та. Ние сме убедени, че това е валидно не само за НПО-тата от Европейски съюз, но си позволявам да говоря от името на партньорите ни от развиващите се страни, които виждат, че вратата е отворена от Европейската комисия за сътрудничество, директно пряко сътрудничество, но понякога това не може да се осъществи поради тежестта от правилата – Европейския парламент има средствата и мощта да разреши тези а, а, затруднения за всички участия и съвета, Сметната палата, Европейската комисия, Европейския парламент и съвета могат да имат предвид мнението на всички участници, когато се подготвя окончателния вариант за финансовия регламент и неговия правилник, за да може наистина да се гарантира пропорционален контрол върху средствата, които се предоставят, да се даде възможност да се учете въпроса свързан с ДДС, на трето място да се даде възможност за използване на реалните курсове, да се разработи общо ръководство за всички ползватели, както за делегациите от Европейски съюз, така и ползвателите на грантовете, да се създаде а, независим механизъм за арбитраж, да се а, предоставя редовно обучение по отношение на насоките и а, приложенията и на последно, но най-по значение място. Необходимо е да има ясна, стабилна правна рамка за изпълнението на бюджета на нивото на делегациите, е, разбира се, след създаването и на службата за външна дейност. Аз бих искал да повторя желанието на Конкор да работим в сътрудничество а, е, с различните служби на Европейския съюз по отношение на външната дейност и Европейт. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Не успяхте да спазите 10 минути. Пледирате за баланс между административните и оперативните разходи. Е, това са искания, които съм представени от почти всички НПО-та. Сега ще дам думата на господин Матила, който може би ще успее да издържи 10 минути. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Искам да благодаря на вашата комисия за поканата и възможността да говоря тук на това важно изслушване. Кралското общество в Обединеното кралство публикува един доклад, който се казва Векът на науката, осигуряване на бъдещия просперитет. В този доклад се набляга на факта, че цяла Европа трябва да постави науката и иновацията в сърцето на дългосрочната стратегия за економически ръст. Трябва също така да се приоритизира инвестицията в развитието на хората и също така в адаптирането на науката и иновацията към световните предизвикателства. Европа не може да изостава в това отношение. Защо науката и иновациите са толкова важни за економиката и за да се отговори, да се справим с предизвикателствата на економическата криза? Има няколко причини. Първо, защото науката и иновациите създават нови познания. И това е основното, защото така се променя живота, който живеем и ни помага да имаме по-инновативна индустрия, по-добра индустрия, по-добри работни места. Скорошната стратегия на комисията Европа 2020 година, както и желанието за устойчиво, устойчив растеж, ни набляга на три основни приоритета. От една страна умен, така се каже, интелигентен растеж и също а, така а, иновации и гъвкаво развитие. Целта е да се подобри цялата рамка и финансирането на науката и а, изследванията. Нещо, което може да създаде по-добър живот а, за хората, за нашите граждани. Има също така и други гъвкави инициативи относно познанията, економиката на познанията. Когато говорим за финансовата рамка в този контекст, ние всъщност говорим за привлекателността на европейската научна област и по-специално програмата за прилагане и съответно различните дейности. Комисията работи за да се опрости рамката за научни изследвания. Съветът също дискутира този въпрос. Комисията предложи голям брой интересни и важни инструменти за упростяване – и повечето от тях могат да бъдат приети, дори са приветствани много положително. Научната, научната общност твърди, че в настоящия момент европейските науки, Европейския фонд за финансиране на науката е като че ли по-малко привлекателен спрямо националните или спрямо фондовете от други източници. И това е така заради огромната бюрокрация на тези фондове. Това е послание на научната общност и то не бива да бъде пренебрегнато. Трябва нещо да се направи за близко бъдеще. Научният, научното издание Nature публикува в един брой преди няколко а, месеца а, статия относно настоящата ситуация. Там се казва, че новите финансови насоки на Европейския съюз от 2004 година изискват подробно отчитане и не остават никакво място за а, корупция. Това е добре. В последствие всеки цент в научни проекти, инвестира в научни проекти, трябва да бъде отчетен и аргументиран преди и след като е бил похарчен. А, това води до интересни въпроси, а, именно свързани с а, а, атрактивността на европейското финансиране на науката. Така че имаме нужда от упростяване. Както на финансовите, така и на административните разпоредби, свързани с, а, в, а, в, а, с програмната рамка. Друг проблем е също така и огромния брой правила по различните програми, научни програми. Трябва да синхронизираме тези правила, правилата между различните схеми за финансиране. трябва да имаме общи насоки за кандидатстване, за бюджетното управление и за отчетността. Сроковете също са проблем. Сроковете в крайните плащания – не бива да има, примерно, забавяне в крайните плащания. Това е невъзможно за научните проекти и за постигане на целите. Това е много проблематично и за университетите, но също така и за малките и средни предприятия. Фина... Схемите за финансиране и тяхното упростяване всъщност е много положителна стъпка правилната посока. Ще имаме нужда обаче от допълнително упростяване и също така упростяване на отчетността. Бях много доволен да чуя, че комисарят Левандовски изяви интерес относно финансирането и предфинансирания период но поне за сега ситуацията е такава, че се изискват различни банкови сметки за всеки един етап на развитие, на разработване на проект. Това означава много а, изгубено време, много изгубени усилия за, в крайна сметка, не много голям брой пари. И в... И, ни, и тук имаме една подписана декларация, на, от, подписана от над 12 000 научно-изследователни работници. Тъй като а, имаме много тежки правила, които управляват сектора. Надяваме се, че ще има по-различна финансова регулация, нещо, което ще подпомогне научно-развойната дейност в Европа, както в университетите, така и в различните предприятия. Много, много учени в това отношение смятат, че административната тежест всъщност пречи на развитие на конкурентоспособността на нашата европейска научна, научно-развойна дейност. И е, мисля, че само с една по-добра финансова регулация в Европейския съюз ще успеем да подкрепим нашата наука. Благодаря. Благодаря ви много, професор Матила. Наистина, вие успяхте с финландската точност да спазите 10 минути, даже малко по-кратичко представихте вашето изложение. Горе-долу ще се вместим във времето. Вие искате правилата да бъдат упростени и се питате дали рамковата програма за нужна изследователска дейност не трябва все пак да предвижда специални правила в тази сфера. А, нашия докладчик препоръчва да се върви в същата посока, т.е. да има един секторен регламент, уреждащ научно-изследователската работа. Сега предлагам да дам думата на колегите, които не трябва да правят някакви коментари, декларации, просто да задават въпроси. Наистина трябва всички да си спазват времето. Ингеборг Гресле. Благодаря. Благодаря на всички участници, които направиха изложения, презентации. Имам въпрос към комисара Левандовски. Основният проблем според вас са множеството правила. Какво прави комисията, за да може да използва ревизирания финансов регламент а, за новия програмен период. Защото сега а, всеки си търпеше чергата към себе си и после се озовавахме се пред редица противоречия. Виждаме, че в областта на научно-изследователската дейност има проблеми именно защото се прилагат правила, които противоречат на правилата на финансовия регламент. За това също настоявам да има един пакет правила, да кажем бюджетни регламент и това да се използва за абсолютно всички видове фондове. Това е съществен въпрос. И искам от вас точен отговор, конкретен, не общ. Господин Мичел, ако добре съм разбрала казаното от вас, всички тези множество правила, съществуващи в Великобритания, затрудняват изключително ползването на средствата. Възможно ли е да се упростят тези правила? за да не се създават толкова проблеми. Благодаря на Конкорд за точните препоръки. Ще се опитваме да ги възприемем. Най-малкото ще ги обмислим, например, е, предложението за ДДС. Господин комисар, въпросът с ДДС е много важен. Не знам дали ще стигнем до някакъв резултат с третите страни, но в рамките на Европейския съюз е възможно да се откажем, да се е, освободят от ТВА всички покупки с европейски средства. Какво мислите по този въпрос? Какви са възможностите за успех на едно такова предложение? Благодаря. Наистина благодаря за казаното, свързано и с Уелс. Редица пъти вие се позовавахте на тези практики и съответните процеси, които се използват в административните структури. Преди известно време беше много трудно малките организации да имат достъп до европейско финансиране. Освен това, имахме и проекти, може би прекалено много, които бяха одобрявани. Говоря за хиляди проекти, които са одобрени в Уелс и ставаше въпрос за това дали наистина те успяха да а, окажат някакво в, в, въздействие по отношение подобряване БВП или каквото и да било друго от аспект от развитието в страната. А, а, така че когато става въпрос за търгове, проекти, участие, първия ми въпрос е – към господин Мичел. Дали е по-добре да има по-големи проекти и ли да продължаваме е, практиката с многото малки проекти? Освен това, вие споменахте въпроса за финансирането, съфинансиране, целенасочено съф или насречно финансиране, което е нещо много важно и за малките организации, например най-малките. Част от отговора, вероятно, е да видим какво става с ставките, с държавните помощи също така. Голям проблема за, голем, за много организации, отново за малките. Господин Мичел, ако можете да коментирате тези въпроси, когато са засегнати малки организации. И на последно място – опростяване формулярите за кандидатстване. Вие споменахте този въпрос, но и ние в комисията бюджетен контрол говорим често за опростяване на формулярите, за да бъде по-лесно кандидатстването. Но освен това, наистина трябва да има и по-опростени правила за самите кандидатстващи. мисля, че много пъти сме говорили по тези въпроси, но това, което трябва да направим е да стигнем до конкретни разговори с хора от практиката, така че в бъдещето да знаем какви проблеми съществуват, така че да могат да бъдат преодоляни. Благодаря. Okay, vielen Dank. Благодаря. Ще помоля комисара да отговори на въпросите. Thank you. Благодаря. Именно за това е нужно такова изслушване. Благодаря за вашия принос. Имаше доста коментари по някои чисто практически изменения. това, те могат да се осъществят, такива изменения могат да се осъществят и без някакви особено революционни промени. не става въпрос просто да се промени изцяло финансовата регулация. тук беше споменато за синхронизирането на секторните правила. Да, това е важен повод за загриженост така както господин Матила и госпожа Тот, а и Инги също го казаха. Пита се какво би могло да бъде направено. А, аз лично мога да кажа, че в моят, в моят ураж сме се спрели на две основни, два основни проблема – е, относно финансирането. Това е проблем, който вече беше отбелязан и в парламента, както и в сметната палата. И второто е синхронизирането и налагането на а, еднакви секторни правила, така както го изисква финансовата регулация. Това не е никак лесно занятие. Беше пробвано в една област. Е, да, за нея говори и господин Матила, а именно в сътрудничеството. А, е, комисарят Куин е отговорен за тази област. И имахме специални области и специални бенефициенти, които трябваше да бъдат, да участват в проекта. Като цяло имахме добро сътрудничество с госпожа Гаган Куин относно синхронизирането. А, интересно е също така да чуя господин Мичел, че е, всъщност настоящата ситуация на криза всъщност прави все по-привлекателна кохезионната политика. Това определено е нещо интересно, особено за бъдещите преговори. също така, относно госпожа Тот и опита на Конкорд, той изглежда малко по-консервативен, като се има предвид нашето желание да направим революционни подобрения в подхода относно разходите и други. Докато Конкорд защитава по-скоро един по-класически подход, и именно за това ние просто отваряме вратата, не изключваме никакви варианти, не казваме, че тези еднократни помощи трябва да бъдат напълно задължителни. Бихме могли да имаме и по-класически режим. и примерно да имаме режим, който да насочим повече към крайните резултати, в смисъл покриване на сумите, след като вече са извършени определени действия. Ам, определено мисля, че може да продължим дискусиите, след като но ви дам обаче тук, примерно, моя личен опит от 2005 година, когато а, разгледа, имаше механизъм за обменните курсове. По член 8 а, настоящата финансова регулация дава на а, финансовите служби да приемат настоящите обменни курсове. Тоест, тия финансирания са пряко зависими от съществуващите финансови пазари. Ами, предполагам, че за бъдеще ще се сблъскваме с още по-тежка, око още по-тежка среда, така да се каже. Но няма да разисквам тук бъдещето на еврозоната, на бъдещите подобрения, но а, обменните курсове са разрешени дори според настоящата финансова регулация. Като цяло, бих казал, че сега а, нещата са във ваши ръце. Комисията направи предложение и то подробно предложение и сега вратата остава отворена за сътрудничество, преговори. Предложение има от страна на комисията и за промяната на секторните правила. Сега обаче започваме стандартна процедура по съвместно взимане на решение. И тук вие сте избраниците на народа и отговаряте пред народа. И това, което мога да кажа, е, че ние трябва да имаме изготвена новата финансова регулация до януари 2012. И това не засяга само стратегията Европа 2020 година или научно-развойната дейност. Тази финансова рамка ни е нужна, за да имаме една стабилна финансова перспектива за бъдеще. И благодаря за вашите бъдещи коментари. Благодаря, господин комисар. Господин Мичел. Нали, бихте ли отговорили на зададения ви въпрос, но кратичко, ако обичате и наистина кратко. Ще ви прекъсна, ако отговаряте твърде дълго. Благодаря. Ще се опитам да обобщя. Ще се опитам да обобща някои от въпросите. Е, по отношение на НПО-та, най-важното е възможността да се води диалог с е, финансиращата институция защото и двете страни би трябвало да знаят, че са заинтересовани проекта да има успех. И това е много важно тогава, когато започва самия процес, кандидатстването. Е, по отношение нашия сектор, за нас иновациите е нещо изключително важно. Социалния фонд е, са изключително важни средства за Обединеното кралство по отношение изпълнение на политиките. Много по-важни от предишните програми, така че иновацията, творчеството са изключително важни. Това са умения, които не само са значими за нашия сектор, другите сектори също ги използват, но това са едни механизми, които подпомагат изключително изключително много. Съгласен съм с казаното от господин е, Волнин, а именно големите а, е, договори. Наистина интересно е да се види как това може да доведе до намаляване на административните пречки и в крайна сметка довежда до по-добра рентабилност и по-добра ефективност. В Обединеното кралство това е всъщност по-малък процент. Обикновено по-малките организации по места имат възможност и кандидатстват, за да могат да подпомогнат именно унези, които са в риск по места и се използват европейски средства за тази цел. По отношение на държавната помощ. Да, съгласен съм с е, принципа за опростяване, но освен това трябва да се разбере, че в крайна сметка отново става въпрос за много малки е, организации по места и е трудно за тях да разберат каква е точната дефиниция. Много е сложна, трудно им е да изтълкуват, имайки предвид тези взаимоотношения. Колегите, които искат да успеят, наистина трябва да подпомогнат в този смисъл организациите, те да могат да разберат какво представлява държавната помощ, какво означава тя за мен, за моята работа, за моето а, общество, в което живея. И нещо друго, което също стана дума по отношение опростяването. Като организация ние имаме финансиране от прогрес, от централните европейски програми и всичките тези изисквания за одит са различни. Например, колко време трябва да се пазят документите след приключване на проекта. Наистина 25 година до сега все още е, е в Обединеното кралство за прогрес 5 години след приключване, но дали мене ще ме има 2025 година не е ясно, например, ако съм работил по тази програма, така че нека да се уточни по какъв начин може да се упростят тези правила, дали има 5 или 7 години а, е, след приключване на проекта, а не 12 години. Може би това ще бъде една стъпка в правилната посока. На този етап това мога да отговоря а, е, на зададените ми въпроси. Благодаря ви. с това приключваме прекък. И госпожа Тотов, може би. Да, съвсем накратко, госпожо председател. Все пак трябва да отговоря на този въпрос. А именно на критиката, че, съм, че сме консервативни. Ние оценяваме диалогът, който водим с службите на комисията. От много отдавна си сътрудничим и също така всички знаем, че е много трудно да се променят каквито и да било правила така бързо, за да са в полза на бенефициентите. Така че аз не бих определила нашата реакция сега като а, привърженици на класическия тип или пък консерватизъм, а по-скоро реализъм. Ако знаех, че това ще бъдат основите за бъдещата финансова перспектива, ние е, и ако знаех, че ще трябва да променим изцяло перспективите и бъдещата финансова регулация, а, мисля, че а, щяхме да имаме малко по-различен подход. Още повече, като съм предвид, че отделни делегации работят в различните държави и членки. А, и бихме могли също да помислим и да излезем тук с един по-революционен подход. И сега имам възможност да погледна някои документи, свързани с упростяването на правилата, документи, които получавам днес и които са ми били изпратени в петък. А, така че сега, след като разгледаме подробно тези документи, евентуално ще можем да направим нещо по-революционно. Благодаря, казва председателката. Естествено, парламентът би желал да имаме по-добро сътрудничество и по-добра комуникация с НПО-тата. От сега нататък ще уведомя и а, другите колеги да го имат предвид. Благодаря. А, а, много важно е да чуем вашето експертно мнение като законодателен орган. За нас е много важно да чуем както вашите критики, така и всички предложения, които могат да ни бъдат полезни в тази фаза на законодателния процес. Сега давам думата на Ричард Торти от консултантската фирма Делой за реформирането на парламента, опит от реформата през 2005 година. Много благодаря господин председателю. Благодаря и аз, като останалите оратори, за поканата, отправена към мен. Ние следим тази тема като консултанти и аудитори от много години. Работим в тясно сътрудничество с комисията по отношение финансовото управление и одите, А, освен това имаме редица проучвания за, за тази комисия от тези две комисии от 2006 година. Трябва да кажа, че повече от материалите, които сме подготвили, вече са дискутирани от е, господин комисария и други оратори, така че по-скоро ще се спра е, във втората част на своето изказване и презентация, така че да не повтарям онова, което вече бе засегнато днес. Лесно е да се критикува в тази област, особено онези, които ползват бюджета на общността или биха желали да го правят, често сочат слабости и затруднения, с които се сблъскват. Този дебат, както и други дебати, ни показват, че вече има една сериозна зрялост в сектора и участниците разбират ограниченията, в рамките на които комисията работи, а също така комисията от своя страна напълно разбира господин комисаря, както и, Генерална дирекция бюджет и разбират какви са всъщност затрудненията на ползвателите, така че те подхождат съвсем открито към задачата за финансовите правила и регламент. Какви са ограниченията? Очевидно, има проблем, свързан с е, административната култура в рамките на комисията. Бившия генерален директор а, е, веднъж ми каза, а, е, когато го попитах дали скоростта на реформата след редица години вече е такава, каквато той очаква, той ми отговаря. Може би след 6 и 7 години казахме, но ще ни бъдат нужни 20 години да го осъществим. Е, това може би малко е преувеличение, но наистина трудно е да се промени административната култура в една организация. По така стоят нещата и в комисията. Често а, сме изложени на така, доста отпростенчески тип критика от медията, или е, в други форуми, не непременно в тези комисии, но на, държав, на ниво държави членки, е, когато е, просто се занимават тези критики по-скоро с единичен случай на проблем, вместо да се създаде една обща представа, разбира се, комисията отговаря за тази перспектива и по този начин се създава една, може би, преувеличена атмосфера на отбранителна дейност от страна на комисията. Ясни са какви са законните изисквания, основателни са исканията, разбира се, на ползвателите на общостно ниво по отношение на административната среда, политическата среда и всичко останало. Имайки предвид конструктивния дебат и на сегашното изслушване в това число, ние в крайна сметка сме сигурни, че ще се можем да разработим необходимата система. По отношение на моите коментари, аз ще да говоря за целите на реформата, направените през последните 5 години. Ще да се спре на резултатите и да предложа някои идеи за бъдеще. Но, както казах, първата част ще премине по-бързо от моето изказване, защото вече голяма част бе засегнато. Но съвсем накратко, по отношение на доставките, комисията в своето предложение за реформи иска да се повиши прага за нискостойностите доставки, да се ускори процеса на търговете, процесът да бъде единен и целенасочен, също така и да се засегне въпроса с законодателството на обществените поръчки, да се а, обобщи целият процес, за да може да има повече рамкови а, договори. По този начин ще бъде по-лесно изпълнението и тази тенденция вече е установена съвсем ясно. А, всички институции, които разбира се имат ползи от такива рамкови договори, които се а, предоставят от комисията по отношение на банковите гаранции също така. Това беше голямо перо за разходи за участващите е, или изпълнителите. И тук също правилата са по освободени по отношение на грантовете, целите бяха да се опрости процеса на договаряне и споразумение за взимане на решение, просто решение, споразумение, праговете за а, еднократните суми, възстановяването. Ние чухме вече доста по този въпрос. А, твърдите стравки, ставки това все още е, е процес, който се изпълнява. Също така и по-дългите периоди за приложение е, става ясно за публику... става ясно, че тук говорим за подготовката на поканите, публикуването предварителната информация. Това разбира се са административни а, задачи, но ако се изпълня така, кандидатстващите имат по-голямо време за подготовка и след това автоматичното предварително финансиране и а, процеса свързан с лихвите. Отново въпрос, който бе засегнат от колегите ми, които говориха по-рано. Третата област на цели на реформата, свързане с прозрачността. По-голяма яснота относно това, кой получава съответните грандове, кой печели търговете, по-добра обратна връзка за неуспелите участници в търговете и цялостно подобряване на процедурите в тази област. През последните години е, виждаме много ясни е, развития от страна на службата в комисията по отношение, разбира се, обяснението за обществените поръчки, защо има успешни, кои са успешни, ясни де, дефи, дефиниции за грантовете, по-ясни е, споразумения за безвъзмезна помощ със съответно разписани цели и е, начин е, ясно кандидатстващите да разберат за какво точно кандидатстват. По-нататък, по отношение на прозрачността, самата комисия е по-добра ефективност, системата за ранно предупреждаване, за изпълнителите, ползвателите и, разбира се, като цяло по-голяма яснота по отношение защита на данните. Това е нашето възприятие на въпроса, какво сме постигнали. Четири или пет области, според нас, има ясен осезаем напредък по отношение на плащанията и скоростта с която те се извършват. Това беше голям проблем през годините, но очевидно усилията вече дадаха своите резултати. Е, и нещата не са идеални още, но има определено ускоряване. По отношение на финансовата информация за ползвателите като цяло – Комисията сега публикува данни за всички участници, парламент, държава, членки, външни организации и те много по-ясно могат да проследят финансовото състояние. На трето място, целите с публичните поръчки са постигнати до голяма степен. Вече говорих за критериите за подбор, за изключване. Процеса две стъпки. До сега се изискваше само успешните кандидати да отговорят на всички критерии. Това не така стои обаче за всички всички служби. Е, Очаквам кандидатстващи да подготвят едни огромни информационни бази данни, с които да участват. Вече казах, намаляването на административната е, тежест обаче се дискутира. Има още какво да се прави, но има и напредък предварителната регистрация, електронното предаване на съответните заявки. Не сме най-добре тук в Европа по отношение на този въпрос, но службите стават все по-отворени в тази насока и Централната система за регистриране и организиране на данните за правните субекти също се усъвършенства отрицателните аспекти. Не искам да повтарям онова, което бе казано от колегите ми вече по отношение на затрудненията, свързани с самото администриране на грантовете, след като те вече са спечелени, липса на системност е, при тълкуване и прилагане на правилата е друг аспект. Разбира се, е, хиляди служители се опитват да управляват този процес, но ако има степен на объркване е, което се дължи на административна тежест. Очевидно това, разбира се, е, не е инициатива за участие в програмата и очевидно е, има още какво да се направи от страна на комисията през следващите години. Вниманието ще бъде насочено именно към този проблем по отношение на програмите и тяхното изпълнение. Връщам се отново на това, с което започнах културата. Ние, разбира се, страхуваме от грешката от страна на длъжностните лица. Е, имахме ако проучване по отношение отговорността, личната отговорност на служителите и длъжностните листа, лица. Не става въпрос толкова много за правен риск, а един естествен страх – да не се е, окаже служител изложен на нечия грешка, на какво ниво трябва да бъде допустимата грешка, какво можем да като цяло да направим, за да подобрим качеството на дискусиите по този проблем. И на макро ниво трябва ефективността да бъде, разбира се, усъвършенствана, насочена към качеството и ефективността при финансирането и управлението, а не да се съсредоточаваме на наистина изпълнение 100% без грешки. Поглед към бъдещето. От процедурна гледна точка съм избрал пет аспекта, които според мен наистина са много важни, свързани с нашата дискусия. очевидно, въпроса за допустимост на грешката процент или норма. По-нататък правила за комуникация, аз го споменах това. От гледна точка на културата, административна култура, при която броя финансови участници се свежда до правния минимум, то наистина, когато по-колкото повече служители се включват в одобряване на плащания, нещата се осложняват. Значи тук е въпрос, който може да се продължи развитието. Има сериозен напредък, но има и още какво да се направи. Системно тълкование на правилата, ясни насоки. Това, разбира се, е едно предизвикателство, което трябва да приемем. Тук има сериозно натиск, който усещаме, назрява. И финансовия одит вече стана дума за това. Според нас в контекста на допустимата грешка можем да работим в тази сфера. Трябва да се дефинира стратегията, да се предотврати грешката, а не да се търси наказание или санкция за грешка. Това е правилната посока според нас. И Последното, което искам да споделя пред вас е, по отношение на финансовите правила, начина по който те се изпълняват, трябва да се разшири тази перспектива. Финансовия регламент има ясни е, правила, разписани в член 27.3 а именно, че всички дейности в комисията трябва да бъдат и с ясни цели – които да бъдат измерими от показатели на изпълнението, след което да бъдат докладвани и проследявани по съответния начин. И това е принцип, който, разбира се, е похвален и очевидно не е бил изпълняван в методите, които прилага комисията, поне не в този дух и не в този размер, както се позовава е, самата, самия регламент сега. По отношение на някои характеристики на тези а, а, принципи, свързани с, с тези аспекти, с годишното планиране на а, култура, на ежегодно докладване относно изпълнението на плановете, културата, която е самото начало на своето развитие, ако мога така да кажа. Това а, упражнение, което изпълнява все още не показва стратегическо планиране и проследяване, контролиране, дочитане на това планиране ако се постигне, в крайна сметка комисията ще има изключителни ползи. Ще бъде ясно къде повече ресурси са необходими къде има конструктивна, ясна оценка и институциите по този начин ще може много по-добре да планира своята дейност не само на годишна база, но и в по-многогодишна финансова перспектива. Е, така може да се планират дейностите, процесите и начина на техното контролиране комисията, другите институции, бюджетните органи по същия начин ще могат да правят своите планове на основата на фактите и аргументите. Благодаря ви. <clears throat> Благодаря ви. Сега давам думата на адвокат Доменико Ди Мартино, който ще говори за задълженията на държавите членки при изпълнението на бюджета съгласно член 317 от договора за функционирането на Европейския съюз. Благодаря ви, господин председател, за тази поканата да участвам в това заседание. Тук ще се спра на основните е, моменти от моята презентация за социално-политически елементи, които предопределиха приемането на Лисабонския договор, както и нормите, които се от, от, е, съдържат в договора. Когато разгледаме задълженията на държавите членки съгласно член 317 от договора с функциониране на ЕС, виждаме, че става въпрос за логически критерии за тълкуване на съотношението на, на, на, на, на, на, между тази норма към други важни норми от договор. А, всяка държава членка е длъжна да предоставя конкретна, валидна а, и, информация а, за своите бюджети, които бъдат включени в европейския бюджет. Този член налага сътрудничеството на държавите членки при изготвянето на бюджета, както и правилното проследяване от комисията на разходването на средствата, за да се гарантира доброто финансово управление на средствата в рамките на Европейския съюз откъдето следва, че за да бъде добро сътрудничеството между държавите членки и е, комисията, трябва да, да се провери дали по фазата на в фазата на контрола на бюджета държавите членки сътрудничат. Съгласно а, член 317 също се предвижда, че също така в годишния бюджет да се включват и всички предвидени разходи за следващия период. Освен това, разходите и приходите, трябва да има баланс между разходите и приходите. Всички средства на Европейския съюз трябва да се използват в рамките на съответния счетоводен период, съгласно на указанията, дадени в рамките на сътрудничеството на Комисия държави членки. Това сътрудничество е важен елемент за комисията особено при определене на бюджетните дотации за постигане на определени цели, както и за доброто изпълнение на бюджета. И залегналите в него цели. Държавите членки са информирани за резултатите, които се търсят а, а, чрез изпълнението на бюджета и именно за това по време на изготвянето на бюджета комисията разчита на една точна информация от страна на държавите членки. И при лошо изпълнение на бюджета или разходване на европейските фондове се предвижат съответните санкции. Съответно, държавите членки са длъжни да дават точни е, прогнозни разходи отговарящи на специфични потребности, отговарящи на съответно точно определени цели, както на национално равнище в държавите членки, така и на европейско равнище. Държавите членки трябва да гарантират доброто финансово управление, спазването на правилата и е, да гарантират постигането на целите, залегнали в момента на изготвяне на бюджет. Тези цели отговарят на реални изисквания, установени, констатирани на териториално, регионално или национално равнище, възоснова на които се а, определят след това целите, които се търсят, чето постигане се търси с а, бюджета. Тук говорим за едно особено сътрудничество, съгласно член 317 в най-общ план. Става въпрос за специфични задължения на държавите членки по време на изготвянето на бюджета. Ще припомня казаното в член 122 за економическата политика. Ако целите, определени от комисията и целите на държавите членки не съвпадат, трябва да се вземат а, многостранни мерки за надзор. Например, комисията може да установи, че има отклонение от е, европейските цели в дадена държава членка. Съответно, комисията може да отправи предупреждение към съответната държава и да изпрати препоръки. Съществуват е, редица специални условия, съгласно процедурата за многостранен надзор. Това е дисциплинарна процедура при неспазване на а, изиск... европейските изисквания. Държавите членки са длъжни да а, сътрудничат. Това е е, записано в член 317 тяхно задължение. Bilancio. Sia specificamente in relazione alla lotta contro la frode. И това се отнася не само за едногодишните счетоводни периоди, а за многогодишни, както вече казах по-рано. Infatti la manifestazione а, не трябва да забравим и разпоредбите на член 310 и 325 от договора за функциониране на Европейския съюз. Държавите членки са задължени правилно да изпълняват бюджета и да проверяват дали няма неправомерно разходване на европейските фондове и съответно да откриват всякакви случаи на злоупотреба или измама с парите от тези фондове. Форме illiceità. Un analogo rischio di una cattiva utilizzazione delle risorse e di una, diciamo... Има риск от а, eh, неправомерно разходване на европейски средства или пък неправилно изготвяне на бюджета в дадени сектори и относно някои инициативи. Такъв риск винаги съществува, когато а, има неправомерно разходване на средства, това може да, става, да стане, да кажем, ако се преследват цели, които нямат нищо общо с общо определените от Европейския съюз цели, които трябва да се постигнат с парите от фондовете. В договора се предвиждат и мерките, които трябва да се вземат на национално равнище. Това са специални юридически разпоредби в договора се упоменават всички мерки срещу случаите на злоупотреба, например. Всеки случай на измама, на злоупотреба нарушава финансовите интереси на Европейския съюз. И за това трябва да положим максимални усилия да се борим с злоупотребите. Държавите членки са длъжни в тази област също да сътрудничат с комисията, за да прилагат мерки за опазване на финансовите интереси на Съюза и да предотвратяват случаите на злопотреба, на измама. Съответните компетентни органи трябва тясно да сътрудничат помежду си и с комисията за да гарантират правилното, правомерното разходване на европейските фондове. Това е тълкуването на член 317 от договора за функциониране на Европейския съюз. Държавите членки имат и една по-специална роля, която, която отива малко е, по-далеч от е, чистото е, сътрудничество. Нека се спрем на термина сътрудничество, записан в член 317. той е, тук е свързан и с а, отговорностите за разходване на фондовете. Отговорност също така за контрола, за финансовия надзор, счетоводната отчетност. Всяка институция, освен това, е длъжна, подобно на всяка държава членка, да предотвратява неправомерното разходване на средствата, нередностите. Така че, пак повтарям, този член урежда сътрудничеството както между държавите членки и институциите, така и между самите институции. когато сусиста qualche контрасто eh, contrasto circa le indicazioni eh, fornite dagli stati membri. При ако се установят разминавания между указанията, дадени от държавите членки, между сведенията и реалността при, по време на изготвянето на бюджета, се вземат мерки за самозащита, което означава какво? Комисията може глава по глава, бюджетна линия по бюджетна линия да преразгледа различните бюджетни дотации или пряко да се намеси, когато дадена държава членка не спазва задължението си да сътрудничи. Като пример, може, комисията може да поиска уточнения, обяснение. И ако държавата членка продължи да не спазва задължението си за сътрудничество, не реагира, не оправдае или не обясни съответните нередности, тогава комисията има право да започне процедура за нарушение. И е на този първи етап на процедурата говорим за не спазване на задължението от страна държавата членка и ако това поведение продължи, Европейската комисия може вече да сезира Съдът на Европейските, Съда на Европейските общности. Това е, според мен, основното съдържание на член 317. Той има практически смисъл. Грация. Благодаря, господин Ди Мартино. Сега давам думата на другия оратор, заместник председателя на Сметната палата на Германия, който ще говори за декларацията за достоверност в федералните системи в контекста на местното управление съгласно член 536 от финансовия регламент на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 възмущава и депутатите, и комисията, и което доста раздразнява да накоплаците. Така че можем да си задем въпроса какво да правим. бяха направени опити да се направи нещо, но процента на грешки остана все толкова висок и в крайна сметка нищо особено не се случи. След това обаче а, а, се роди идеята за а, е, годишните отчети, годишните доклади и в а, всеки отрасъл, всеки сектор, компетентните органи предоставят съответната информация. В една федерална държава като Германия лендерите предоставят тази информация и след това е, тя се обобщава и се предава на Европейския съюз. Като външен ревизор ние се запитахме какво носи това, каква е ползата. И в крайна сметка стигнахме до заключението, че няма никаква добавена стойност. Реално погледно, че няма никаква полза. Например, да видим за коя бюджетна година се е, отнася този. Е, ако вземем един такъв е, отчети разгледаме декларацията на Сметната палата, ще видим, че има огромна разлика между двете. Всъщност се оказва, че годишния декларацията се отнася за година N-1, а годишния отчет се отнася за годината N-2. И тези декларации за достоверност при разходването на структурните фондове не носят кой знае каква допълнителна информация, защото бяха установени липсващи средства и празен период, между, да кажа, между 15 октомври и, 31 е, декември, за кой, период, за който няма абсолютно никакъв е, документ е Австрийската сметна палата а, про, направи подобно проучване и стигна до същите заключения като нас. Според нея тези годишни отчети, годишни доклади а, не служат за нищо. И тогава си задавахме въпроса, защо да не въведем национални декларации за достоверност от страна на държавите членки. Те обаче трудно могат да бъдат сравнени една с друга и това не позволява да се постигнат добри резултати. Ние търсим всъщност да видим къде са били допуснати грешки, защо са били допуснати. Анализът на грешките обаче за момента не е направен. И затова трябва да се запитаме дали националните декларации, които е, от различни държави, които сме е, анализирали, които, както казах, не могат да бъдат сравнени една с друга, дали те въобще също носят някаква допълнителна информация и са полезни. когато говорим за това, мисля, че трябва да се създаде една ясна законова рамка, която да бъде разбираема и която да уеднакви тези декларации. Вие, комисията, трябва да определите какво да се вписва в тези национални декларации, как да се изготвят те, така че всяка държава членка да може да отговаря на едни и същи въпроси и след това вие в комисията да може да, да имате база за сравнение, разглеждайки тези декларации, така че да получите една обща картина. Разбира се, трябва да се запитаме колко ще струва един подобен контрол, дали тези фондове, които се отпускат, си струват да се въвежда такъв контрол. И трябва много точно да се определи външния аудит, външния контрол и вътрешния контрол. И трябва да се внимава външния аудит, да не бъде направен съставна част от процеса и да му се възложат изпълнителни задачи, защото това ще заплаши независимостта на външния аудит. Той трябва да си остане изцяло външен. Така че, да, аз съм за проверката на тези декларации, ако обаче това се прави изцяло отвън. Съгласно член 287 от договора за функциониране на ЕС, се предвижда декларация за достоверност, но не е обяснено как ще изглежда тя. Единственото уточнение е, че тя се подава всяка година. Аз до сега съм чул доста критики по отношение на декларацията за достоверност, вие имате възможност да поемете инициативи, да, да осъществите напредък. Какво трябва да се е, промени? Днес декларацията за достоверност се отнася за какво ли не? Примерно, маслиновите е, насъждения в Гърция се сравняват с е, тези в Финландия, като никой не знае въобще в Финландия има ли една, едно маслиново дърво или се сравняват а, програмите за заетост в северните и в южните държави. Така не може. Това не може по никакъв начин да сработи. Трябва да разглеждаме резултатите държава по държава. Да се знае каква е степента на грешка, какви фондове се отпускат на съответната държава и къде са проблемите. Това за сега не може да се установи. И сметна, Европейската сметна палата се оправдава, че няма достатъчно кадри. Трябва сметната палата да разполага с достатъчно аудитори, за да може да проверява държава по държава, структурен фонд по фонд. По фонд и за да открие корените на грешките и е, тяхното, да работи за тяхното премахване. Комисията предлага член 53А към финансови регламент нов. Имам няколко въпроса. Когато чета това предложение, не разбирам нищо, нищо и това ме дразни. В член 53.4 се говори за кредитиране. След това в С се казва, това ще бъде контролирано от външна а, служба, но човек веднага си, въпро... си задава въпроса как... кой ще проверява Одит ли ще се прави? Един път годишно ли ще се прави този одит на, на равни интервали? По, кой ще контролира? Какво е, какво е този независим аудиторски орган, както е, е записано в акредитираните органи? В 4, 53 Б също има неясноти. Кой ще осъществява външния одит на отговорните органи? 53А не дава отговор. 53А параграф 5Д. Кой ще изготвя становище по декларациите за управление? Комисията ли? ще ги изготвя. Бих искал текста да бъде много по-точен и ясен. И накрая ще а, се обърна отново към вас. Нека бъде направен анализ на грешките, за да види защо са направени и кой ги е направил. Когато се анализират резултат, резултатите от този анализ, мисля, че ще могат да бъдат избегнати бъдеще много грешки. Благодаря, господин Хаузер. Госпожа Гресле. Благодаря. Благодаря. Тази част също беше много интересна. Благодаря за осъществените от вас усилия. Имам няколко въпроса към вас. Това, което ни интересува най-вече е а, спазването и не спазването на правата на държавите членки. В случая с Гърция виждаме, че може да има проблем в това отношение. И а, това съответно се отразява и върху останалите страни. А, това засяга пряко бюджетния контрол. А, ако имахме един добър бюджетен контрол, това би могло да спести много по-нататъчни проблеми. Каква трябва да е средата, така да се каже, в която комисията трябва да взима решение? И дали тя трябва да налага санкции на държавите, ако те не зачитат това, което се изисква, преди да е говорила още с самите държави членки и да е видяла тяхната позиция. Целта е, мисля, да бъдем по-смели. И това, което е важно, е да видим как ще накараме държавите членки да. как ще окружим комисията да наказва в случай на нарушение. Защото ако няма никакви наказания, тогава няма да има правова държава. И ще бъде е, този, който не спазва правилата, всъщност ще бъде най-силния. И той ще се налага. Мисля, че не, нямаме нужда от по-добра финансова регламентация, по-скоро по-добри санкции и стрикното им спазване, защото иначе за какво служи добро, добра регламентация, ако никой не я спазва? Комисията, надявам се все още да има възможността да говори, но аз лично много благодаря на господин Хаузер за, за това, че спомена за отсъствието на яснота относно риска, който може да се толерира. Исках да задам въпроси на комисара Левандовски, той вече си тръгна. Не защото като променим нещата, всичко ще се оправи. това не е начина по който трябва да работим. Мисля, че е много важно да знаем повече за този допустим риск, защото е, членовете, за които споменахте, всъщност не, са доста смътни и не ни помагат да напреднем. Тук едва ли не ни се хвърля един горещ картоф и ни се казва, справете се както можете. Имам и друг въпрос относно качеството на, на работата на Сметната палата исках да задам въпрос на италианският експерт, който говори за договорите. Относно външният финансов контрол, тук е, имаме е, една голяма каша. Такъв е случая и с Гърция. И мисля, че преди да въвлечем в действията си външния контрол, първо трябва да сме убедени, че той служи за нещо. Какво правим, за да упражним натиска? Какво правим, за да постигнем истинска реформа на Сметната палата? Защо и как тази Сметна палата ще бъде независима и как ще спазва всички независими правила? Благодаря. Мисля, че генералният директор е тук, така че може да отговори. След като сте поискали думата, след като поискахте думата за отговор. А, да, благодаря, господин председател. Относно допустимият риск, за който говори госпожа Гресле, да, имаше също така е едно предложение при разглеждането на финансовата регламентация относно допустимия риск за грешки. И тук искам съответно да кажа какви са предложенията направени по член 28. Първо, що се отнася до процента на грешки, нека да ви напомня, че той се изчислява годишно. В повечето случаи работим с програми, които са многогодишни и в много от случаите грешките в година N са коригирани в година N плюс 1 или N плюс 2. така че като цяло процента грешки в края на програмата е много по-малък по принцип, отколкото процента грешки, който се идентифицира за определена конкретна година. Относно казаното на господин Хаузер преди малко, нека се пак да кажа, че за изминалите 5 години при управлението в, за държавите членки този процент спадна от 60 на около 30%. Виждате, има резултати. Трето, все така, относно процента на допустимите грешки, на допустимия риск грешки, така, както беше казано, не става въпрос просто да приемем съществуването на този риск. Но, така както го казва документа на комисията, трябва да продължим да наблюдаваме много стриктно, за да а, намалим до минимум тези грешки доколкото това е възможно. Тоест, има един етап, от който нататък а, маргиналният разход за контрол става толкова голям, че може да бъде по-голям от економите осъществени от намаляването на броя на грешките, на процента грешки. И при управлението на обществените фондове и на средствата на накоплаците трябва да знаем къде точно и дали поне се стремим да намерим равновесната точка а, между намаляването на грешките и разхода за контрол за тези грешки. Това е, което мога да кажа на този етап, господин председател. Това е, което мога да отговоря на госпожа Гресне ще и една фактологична грешка в изказването на господин Хаузер, който казва, че за структурните фондове имаме резюме на, годината N-2. Не. За 1 февруари а, имаме а, резюме от годината N-1, което трябва да бъде представено на властите. И що се отнася до нашите предложения, ние бихме желали да има една годишна декларация за управление относно а, фондовете, които се управляват а, споделено и тази декларация да бъде подписана от компетентните органи, акредитираните компетентни органи в отделните държави членки. Не на политическо ниво. Разбира много добре все пак казаното от господин Хаузер, че дебата е най-вече политически, но тук става въпрос за подписване на тази декларация чисто на ниво компетентен орган. И а, също така политическата страна а, съществува, но не фигурира директно в а, финансовата регламентация. Благодаря. Господин Демартин има думата. Благодаря. Проблема е следния. Необходимостта от тълкуване на член 317, както казах по-рано, е, е, всъщност е, е, е едно, не буквално тълкуване, а логическо. Тъй като в този член е залегнала така хипотезата за отговорност на комисията за поддържането на отношения на сътрудничество с държавите членки, нещо, което не е ясно формулирано в самия, в самия текст на този член. И, но като го свържем с 310 и 325, виждаме, че всъщност комисията отговаря за сътрудничеството от страна на държавите членки и в най-общ смисъл за спазването на нормите за добро финансово управление. И необходимостта от евентуална намеса, ако бъде нарушено, нарушена дадена норма или някоя държава не спазва своите задължения. Съответно ще бъдат избрани и съответните санкции, съответната процедура, която ще бъде приложена спрямо тази държава членка. Смятам, че имам известно затруднение да се Е, тълкува, че да, способността на Европейския съюз да а, приема санкции към съответна държава членка, едновременно зачитайки нейния суверенитет. Но когато има неспазване на задълженията, мисля, че има една, една нормативна уредба, която дава възможност на Европейски съюз да контролира, да инспектира и да взема мерки спрямо а, нарушаващата държавна държава членка. И а, е, има в, е, предвидени са възможности за реагиране, за запазване на фреските и интереси. И не успявам да е, разбера дискусията за процента грешки. Мисля, че Ние сме определили какъв е допустимия процент риск, обаче мисля, че важното е да се направи проучване защо се правят тези грешки. А, или решаваме, че има там някакъв процент рискове, грешки, които са допустими и вървим нататък, или все пак се спираме и виждаме защо се правят тези грешки, как да бъдат отстранени. Auf einige Punkte möchte ich äh, ganz kurz... Э, искам да се върна към няколко пункта. Э, по отношение на изказването на представителя на комисията за N-1, N-2, Вярно е, че документите, които се внасят на 15 февруари, те са N-1, но контрола э, върху тях, с, с, тях е, се отнася за годината N-2. И тук има всъщност едно прекъсване в последов... последователността на европейските отчети и е, декларацията за достоверност. Що се отнася допустим риск, допустимия риск от грешки, това е политическо решение. Съгласен съм с господин е, Ривелини. Дали какво ще правим с тези грешки? А, добре, казваме, че има определен процент грешки, но по този начин ние някак си пренебрегваме проблема с грешките. Трябва да се открият причините, корените на грешките и много точно да се определи какво е допустим процент грешки или допустим риск от грешки какво ще решим? Милион, два милиона. Мисля, че тук нещата стоят така доста критично. За при неспазването на задължението от страна на държавите членки. Какво прави външния финансов надзор? И той ли действа против интересите в кавички на своята държавна членка? Или е, посочва нарушенията на собствената си държава членка, защото правото се спазва, правните данъци се спазват, когато има автоматична система от, сан... от санкции. Ако един мошенник знае, че няма да бъде санкциониран, че ще може да си краде безнаказано, но няма никакъв шанс той да се върне в правия път. По отношение на надзорните органи и най-вече на сметната палата, dann müssen die verpflichtende Standards Тя прилича на зоологическа градина. Не се знае кой какво прави, За сега няма гаранции, ако националната декларация е положителна, че в съответната държава членка не са направени нарушения или не са допуснати грешки. А ако да кажем да бъде направена проверка която покаже, че националната декларация е фалшива и че, или пък, че заключенията на външните надзорници е, е фалшива, трябва автоматично да се прилагат санкции. Защото е, е, иначе се прикриват грешки. Много често е, има е, склонност на някои надзорни органи да прикриват нередностите в собствената си държава членка, защото по този начин си запазват кредитните линии. Но днес мисля, че може да се нам открият грешките, без да се нарушат интересите на държавата членка. Кой иска никой няма повече. Е, сега господин Току-що генералният директор каза, че механизма означава, че в крайна сметка заключенията на а, сметната салата не са правилни а, искам само да ви кажа, не се тревожете за тези ставки, нашите ставки. Ние сме си решили проблема. Позволете от името на Сметната палата да кажа следното. Първо, редица от нашите доклади сме посочили, че ние чакаме да получим данни, които са надежни и системни. И след това правим каквото трябва. След това, миналогодишния доклад посочва интересни примери за корекции в структурните фондове, при което един или повече проекти, а, които а, са действително неприемливи и неправомерни, могат да бъдат подложени на корекции. На трето място е, действията на комисията не са насочени изцяло към възстановяване на суми, които неправомерно са изплатени на ползватели, а всъщност плащания, които са получени, възстановени от е, е, дънакоплаците. Става въпрос за твърдата ставка на корекциите. Това не е механизъм за коригиране на грешки, а може би е механизъм за социализиране на грешки, но във всеки случай не може да се каже, че това е начинът по който се обръщат по, по, по движението, позицията по отношение на грешките от страна на Сметната палата. Благодаря, господин председателю. Грация. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, преминаваме към презентацията на господин Босток от Европейската сметна палата, който ще говори за опита от настоящия финансов регламент. Благодаря, господин председател. Позволете, първо да благодаря на вашите комисии за поканата, отправена към мен, да участвам в това изслушване. Интересно е да бъда в състояние да изслушам ораторите и наистина е удоволствие, както и тревога и притеснение да се работи с нормативите по сега. Важно е, че когато се отдават някакви правила, това означава, че се влагат усилия и разходи, но това не е спира до там, става въпрос въпрос за необходимото за привеждането в изпълнение на тези права. По отношение на разходите, които се носят от ползвателите, например, като позовавам се на програмата Интелигентна енергия за Европа, ние там искахме опростяване на правила, след като анализирахме ситуацията. Най-ясно това е направено в мнение едно от 2010 година, свързани с е, предизвикателствата за Европейския съюз. Така че аз сега искам да кажа нещо приятно за комисията, след казаното критично нещо за комисията, а именно благодаря за включването в техните документи за консултация на и много интересни въпроси и много интересни предложения. Например, възможностите за упростяване, които са свързани с увеличаването на еднократните плащания и грантовете, базирани на изпълнение. Обаче трябва да помним, че промяната в финансовия регламент е само част от процеса за намаляване на тежестта за ползвателите и част от процеса за подобряване качеството на европейските средства, начина по тяхното разходване. Предизвикателството за резултатите и поведението, разбира се, са свързани с правните инструменти, което означава измерването на напредъка при опростяването, процедурата на опростяване. Ключовите правила, свързани с разходването на европейски средства са свързани с подробностите в централните регулации и правила и някои специфични национални проблеми излизат. Разбира се, всички сме запознати с това и вероятно някои от тези национални проблеми трябва да се разгледат именно на национално ниво в съответните държави членки. Обаче това не е основание да сме мрачно настроени по отношение процедурата на опростяване, защото в селското стопанство вече това се случи. Имаме системата за единно плащане, което е много по-опростено от предишните субсидии за различните култури и разбира се темпа процента грешка там значително спадна. В другите области обаче допълнителните изисквания за ползвателите понякога е, представляват альтернатива за упростяване на правилата или самата схема. И опит, е, тази опит, който е споделен пред Сметната палата сега, а и по-рано, разбира се, посочва, че това всичко се случва за сметка на бенефициерите. Е, господин и госпожо председатели, Днес е, темата на нашата дискусия е реформа на финансовия регламент. Палатата предлага в бъдеще тези програми да бъдат насочени към постигането на целите, а не контрола на входа. Освен това, ние предложихме, че комисията трябва да осъзнава и оценява всички разходи, които е, се съпътстват изпълнението на програмите, включително държави членки и бенефициери. И е, Сметната палата е, много се радва, че това се отчита или поне се отразено в предложението на комисията. това са заключение на нашето проучване. През изминалото десетилетие промените към финансовия регламент е, смисъла на тригодишния процес е, са все още маргинални. Но сегашния преглед, както вече ми бе напомнено в един различен контекст на различни отговорности. И Сметната палата очаква е, предстоящите преговори. Ще участваме като наблюдатели. Ще бъде интересно да видим какъв ще бъде напредъка по отношение допустимия риск. А, дали ще има споразумение по този риск или пък ще запазим нулевата толерантност. Както влязах тази сутрин в залата, разсъждавам по този въпрос, но ще видим. И дебат, разбира се, ще продължава с участниците, с крайното мнение, предложението и надяваме се, че по този начин ще могат да бъдат изградени по-прости правила с много ясен акцент върху изпълнението в интерес на европейските граждани и данакоплатници. Благодаря ви. Благодаря. Аз трябва да ви благодаря, господин Босток. Ще дам думата на госпожа Гресле, докладчика ни, и също така на господин Рибедини от името на Комисията по бюджетен контрол. А, госпожа Печерили не можа да дойде. Тя трябваше да ни говори за Националната декларация на държавите членки и да ни а, каже детайли за юридическите елементи. Така че, ако докладчиците могат, нека и те да обяснят това, което тя няма да може да ни каже. Госпожа Гресли има думата. А, извинете, имах малък технически проблем с микрофона. Сега вече всичко работи нормално. Искам да направя няколко заключителни забележки, но всъщност вие ме молите да заместя човек, който трябваше да се изказва. Първо, още благодаря на комисията, защото предложената реформа е наистина забележителна. Аз лично бих дала всичко възможно, ако можехме да проведем тази реформа още през 2006. Но на времето беше много сложно да поискаме такива опростявания. Първо искам да благодаря на господин Дохарти, за това, което каза за реформата през 2006. Това е реформа, която комисията направи за сама за себе си. А истинските упростявания ще се проведат сега. На времето въпросът с бенефициентите въобще не можеше да се зададем такъв въпрос. Не можеше да има упростявания и комисията а, трябваше да се превърне в една по- приятелски настроена, така да се каже, институция. Днес този въпрос отново се връща. И е хубаво, че се добавят и други идеи. Но определено имаме възможност сега да преразгледаме цялата реформа на финансовата регламентация. Ако комисията добави други правила относно структурните фондове, можем да размием нещата. И е, комисията ще спре собствения си напредък. Като че ли не сме способни да си съблечем полките от е, миналите си грешки. И реформата каквото и да е качеството на нашите доклади, няма да успее да се осъществи. В настоящото преразглеждане има много препоръки на нашите две комисии. И ми казала, че комисията по бюджетен контрол не иска, кой знае какво осложняване на нещата в, примерно, финансирането на научния сектор. Напротив, искаме упростяване. Текстът и без друго е много дълъг и изпълнителните разпоредби са представени тук. Но разбира се, нещата не са лесни. Имаме почти 500 страници текст. Има много процедури. И нека да се спра първо на въпросните процедури. Там е едно от първите изменения, свързано с Лисабонския договор. Първата процедура засяга службата за външни отношения на Европейския съюз. Втората е свързана с голямото презглеждане и третата с Лисабонския договор, за да осигурим повече юридическа сигурност или гаранция. Всъщност по тази трета процедура ще потвърдим настоящите си действия. С господин Ревелини и аз изготвяме списък на членовете по тези три процедури, които трябва да бъдат разгледани приоритетно. И смея да твърдя, че нещата не са никак простички. Тази коми... работа не е осъществена от Европейската комисия има три члена, първи, 23 и 49 по трите процедури. И няма никаква връзка обаче между тези трите члена. Ние изготвяме един списък за евентуалните връзки и това, което ни тревожи, е, че процедурите, поне в настоящия вид, като че ли са малко хаотични. И ако не ги свържим и не оправим нещата, ще свършим в един голям хаос. В това преразглеждане отново се спираме на личните разходи, на сметките с лихви, на добрите практики в държавите членки. Благодаря на комисията, че се е спряла на, последното. Та, тази голяма зоологическа градина, както я наричаме, всъщност не успява да разграничи особено добрите практики от проблематичните опит, проблематичния опит. Господин Мичел ни показа какъв проблем е това за Великобритания. И се връщаме на вечния въпрос, поставен пред нашите две комисии – свързани с а, националните законодателства. И какво ще стане, например, с отчетността и прозрачността? Неща, които винаги много са ни интересували. Нали? Това беше а, мотото на миналата реформа. Нали? Това беше също така основното постижение на първата комисия Барозо но като че ли тази комисия не използва по никакъв начин тази прозрачност, с която толкова се гордееше. И сега тук говорим за малко по-различна на прозрачност, говорим за тия бенефициенти. Ако тези публикации, които са направени от държавите членки, могат да ни послужат, за да имаме повече прозрачност в разпределението на средствата, тогава нека да ги използваме. И евентуално парламента ще предложи изменения по този въпрос, когато му дойде времето. Относно допустимия риск. Зададохте ни въпроси, които са напълно оправдани. Този допустим риск не означава примерно 1 милиард или 2 милиарда максимум. Не, не така а, ще изчисляваме допустимия риск. Разбира се, това е само пример, казва председателката. Тук става въпрос за цял набор въпроси, които трябва да си изясним вътре в нашата комисия първо и да видим как те ще се развият. Без подкрепата на двата комисаря, които са отговорни по тези въпроси, не бихме могли да направим нищо. Комисарят е, Шемета също прави много усилия. А, тази, а процедурата по съвместно взимане на решение също ще си окаже своето влияние. Голямата новост тук е, че а, финансовата регламентация зависи за първи път от процедурата по съвместно взимане на решение. Преди примерно 6 месеца или дори повече се питахме как можем да повлияем по някакъв начин на взимането на решение на комисията. Ето, че сега вече можем. Това наистина е невероятна възможност и трябва да се възползваме от нея. финансовите потоци стават все по- многобройни, в все повече посоки и трябва този толкова разнообразен Европейски съюз да се възползва от тяхната гъвкавост, за да се справи с проблеми когато а, се реши окончателно проблема с службата за външни отношения на Европейския съюз, нещо, което отнема много усилия, бихме могли, например, през 2011 да се средочим върху процедурата и да я приключим. И първото четене, така или иначе, трябва да бъде приключено до края на 2011 и дори 2010, ако можем. Разбира се, това ще ни позволи да започнем преговори с съвета през 2011 и да имаме ясна визия за нещата до края на 2011. Искам да благодаря на двата секретарията, без които не бихме могли а, да свършим тази работа. Искам също така да благодаря на колегите, които помогнаха и а, сътрудниците, като че ли от тук нататък вече не могат да, да, да спортуват нищо опасно, а, а да си стоят кротичко и спокойно, защото ще имаме още нужда от тях, така че да си седнат в отелите и да работят по а, документите. Мисля, че точно сега е дошъл момента да направим истинска а, основна реформа. Искам да благодаря и на комисията и както и миналия път, ще се опитаме да синхронизираме нашите действия. Иначе няма да можем да постигнем нищо. Затова нека да останем отворени и да се опитаме да работим заедно. И относно тези национални декларации. Това, което имаме за сега, не е удовлетворително. Тези национални декларации са отложени за 2015, докато а, първата година ще трябва да бъде 2014. И ние трябва да се опитаме наистина да ги приложим 2014, иначе срока ще се забави най-вероятно още. Двете комисии трябва също така да се спрат на важните за тях теми и да направят евентуални идеи, предложения за включване на идеите им в текста. Моля колегите да проявят търпение, но да останат все пак открити и а, да работят, а, полагайки максимални усилия за решаване на тези проблеми Непрекъснато ще трябва да изисквам от вас ентузиазъм в работата, но ви благодаря за вече осъщественото от тук. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Гресле. Сега давам думата на другия докладчик от бюджетната комисия, колегата Ривелини. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на участниците за интересните и стимулиращите презентации, които още веднъж доказват важния принос на академичния свят и на операторите в различните сектори към нашата работа. Темата е амбициозна. Е едно устойчиво преразглеждане на финансовия е, регламент в перспективата на стратегията до 2020 година е изключително важно и, и обхваща нашите две комисии. Много важни бяха изказванията, които определиха компетенциите на комисията. Особено оцених презентация на господин Дохарти, който говореше за опита от последната реформа през 2005 година и подчерта как се е подобрил процеса на е, е, отпускане на средства от европейските фондове и подобряване на финансовата информация. Също времено как е намалено административното време при възлагането на обществени поръчки. Разбира се, още много може още да се направи, защото много често достъпа до средства от фондовете се затруднява от прекомерните бюрократични изисквания и формуляри за попълване трябва да се предвиди попростяване на процедурите, които ще позволяват по-добър достъп на гражданите и на предприятията до европейските фондове. Необходимо също така да се контролира счетоводно разходването на всяко едно евро за, и да се гарантира информация, за да не бъде, за да не, да не бъдат държани в неяснота милиони европейски граждани. <clears throat> Защото е, това е дефицит на демокрация, което пречи на развитието и на правилното разходване на европейските е, фондове. Затова всяка една инициатива за подобряване е много важна. Бюрократичните препятствия наистина трябва да се намалят. Оцених също така изказването на адвоката Ди Мартин, но според който задълженията на държавите членки са записани в член 317, макар и не съвсем експлицитно, но а, той е тълкува, че държавите членки са длъжни да сътрудничат а, при изготвянето на бюджета и в а, контрола, а, като по този начин, чрез европейските фондове се търси економическо и социално благоденствие и борба с всички злоупотреби и измами. Друга сложна, но интересна тема беше темата на госпожа Печирило. Национали дали стати мембри. L'introduzione de... Която... Е, и накрая за декларацията за Националната декларация, която трябва да се въведе като задължение на всички държави членки, за да, да има задължително съдържание И това е важен прем, прем, принос. Парламент и особено Комисията за бюджетен контрол давна подкрепят съвеждането на национални декларации от страна на държавите членки, които доказано вече са необходими. Е, за, мисля, че заместването на националните резюмета, обобщение с национална декларация ще а, е, има много благоприятно влияние, защото информацията ще, е по, ще бъде по-подробна. Накрая искам да а, е, поздравя доктор Хаузе, заместник-председателя на Сметната палата на Германия, който с конкретни примери засегна темата за декларацията за достоверност в федералната система съгласно в контекста на съвместно управление, съгласно член 535 от финансовия регламент. Според мен е, е предложението да се е, предложи една обща декларация за достоверност, адаптирана към държавите членки, е доста интересно. И накрая искам да благодаря на колежката Гресле, с която сме е, водили толкова битки в е, тези комисии, както и на всички колеги, депутати, но преди всичко на експертите. И искам специално да поздравя доктор Бостоп, който успя в толкова кратко изказване да а, обобщи а, всички изисквания към преразглеждането на финансовия регламент а, и наблягайки на целта да се постигнат резултати. Има, разбира се, и политически елементи. Ние сме политически орган, който е демократично избран, който има задължението да дава политически учен... оценки. Какво искам да кажа? Да, разбира се, необходимо е да бъдат упростени бюрократичните правила и да се махнат бариерите, но е, същевременно трябва да се ангажираме за по-строга проверка. Но това за нас е вторична, второстепенна част от нашата а, е, работа защото проверките са работа на счетоводните органи. Ние имаме много по-важно задължение, а именно да разберем и всички да гарантираме средствата от фондовете да се отпускат бързо, ефективно, своевременно. Колкото може по-бързо защото сега с кризата на пазара, във времето на глобализацията, времето е златно. Времето има огромно значение. И да искаме резултати. Когато казвам всички, всички трябва да работим за това. Защото срамота е, че сега по време на кризата има неизразходвани, неосвоени фондове. И смятам, че основната ни задължение, основната ни задачка тук в тази комисия да гарантираме правомерното, правилното, доброто разходване на средствата от европейските средства. Трябва да направим един а, подробен анализ къде как се разходват, къде е а, уместно, къде не. Да проверим по отрасли, по сектори, по глави от бюджета Е, като това не трябва да пречи на технологичното развитие, на заедостта в Европа. Напротив. И е, трябва да се намери наистина един баланс между всички тези аспекти. Защото че много често неуспеха на някои проекти се, проекти се дължи на злоупотреба със средствата. И ние трябва да намерим причините, да дадем отговор, защото това е една справедлива битка, в която се включват и идеологически мотиви. И този сейф, който беше сниман като емблема на нашето заседание, е една метафора, която мисля, че ще бъде лесно разбрана от всички. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Топ. съвсем накратко. Uh, много благодаря, че ми давате думата за съвсем кратка бележка. Мисля, че това е много важно за НПО-тата, които работят в областта на развитието. А, бих искала да кажа и следното. Бих искал да поканя членовете на комисиите бюджет и бюджетен контрол да участват е, в този структурен диалог, който в момента е в ход и който Комисията по развитие всъщност така активно участва. Диалога е стартиран от Европейската комисия с държавите членки, парламента, неправителствения сектор и местните власти. Ние разговаряме за бъдещето на сътрудничеството между Европейската комисия и всички участници в този процес. Бих искала да подчертая значимостта да се направи връзка, особено когато наистина става въпрос за сегашния преглед на финансовия регламент – тъй като този регламент ще бъде в основата на следващите финансови перспективи, нужно е да има връзка между този процес, който ние всъщност се опитваме да обвързем политиката с съответната политика за адекватно изпълнение. Благодаря. Сега за заключение давам думата на колежката Халк от бюджетната комисия. Благодаря ви. Мислех, че първо ви ще се изкажете, но добре, няма да продължавам това заседание. Беше, денят беше много интересен, впечатляваш, когато започнахме, не предполагах, че ще бъде толкова интересно. Чухме най-различни предложения, от страна на бенефициенти на средствата, от страна на... Чухме изправни становища. Бяха ни посочени някои проблеми в междуинституционалните отношения. Чух и бележките на Сметата палата, като същевременно и поздравленията, че комисията поне е успяла да зададе правилните въпроси. И много се радвам също така, че беше наблегнато на необходимостта от добри правила, от засилване на комуникацията на информацията за тези правила, за общото тълкование на тези правила норми и правила и въвеждането на система от автоматични санкции. Ако успеем да се споразумеем по тези няколко елемента, мисля, че нещата ще се подобрят. Желая приятен обяд на всички. Бюджетната комисия ще се видим отново след малко със среща с националните парламенти. Благодаря, госпожо Халка, казва господин Немаджистрист. Ще добавя само две важни неща. Първото, след първата година работа по тази тема, мисля, че изключително значение има сътрудничеството между институциите. Без такова сътрудничество няма да можем правилно да гарантираме използването на публичните средства и да намерим начини да отстраним нередностите. И точно в този дух работим тук в Комисията по бюджетен контрол е съвместно с съвета, комисията и сметната палата. Друг важен аспект е не само санкционирането, но предотвратяването на грешките и нередностите, а това предполага засилване на надзорните органи, на контрола и е, в това отношение е, е работата на Европейската сметна палата е изключително важна и смятаме, че за, съвместно след назначаването на новия директор на ОЛАФ ще бъде даден тласък на борбата срещу измамите и злоупотребите. и това, факта, че това е, сътрудничество е записано в е, Лисабонския договор е, е изключително важно. Предвижда се и създаването на институцията Европейски прокурор, който ще изиграе една изключително важна роля. Мисля, че подобни срещи като нашата имат огромно значение. Първо, защото засилват чувствителността към някои теми, а и защото се повдигат някои аспекти, които иначе несъзнателно се подценяват. И е, именно защото е, по този начин нормите за управление на публичните средства се консолидират и е, и се посочват най-опасните форми на организираната престъпност. Смятам, че ако можем на европейско равнище да санкционираме тежките престъпления и да гарантираме, че наистина средствата отиват за економическо развитие и за намаляване на заетост, а, за намаляване на безработицата, а, ще сме постигнали а, е, достатъчен резултат. За това е важно да се търси все по-голям престиж, авторитетност на европейските институции и зачитане на нормите, на стандартите от страна на държавите членки, европейските институции в името на всички граждани. Благодаря на всички, на колежката съпредседателка АОК, на експертите, Сметната палата, които допринесаха за доброто протичане на а, това заседание. Ще се срещнем отново на 22 юни. Благодаря ви.